Константинос Маналополос от Агенцията по основните права на Европейския съюз и господин Кристиан Аршамбо от Службата за хармонизация на вътрешния пазар. Господин председател Менандес Валдес, давам ви думата. Thank you very much. Uh, Благодаря, господин председател, заместник председатели, членове на комисията. Благодаря ви за възможността, която ни дадохте да се срещнем с вас като представители на всички централизирани агенции на Европейския съюз във връзка с поредния бюджет. Тук сме 13 от 34 агенции представени седмина директори на агенции. Аз съм от Еврофаунд. Мрежата на агенциите изготвила изчерпателен документ, който ви дава най-обща представа за необходимите ресурси за обезпечаване на основните задачи на агенциите през 2016 година. Освен това, отправяме към вас редица съществени послания. Агенциите са съществена част от институционалното устройство на ЕС. През 2015 година нас се падат някъде около 13% от служителите на ЕС и 0,6% от бюджета му. Агенциите е, работят е, упорито за повишаване на, на ефективността и отчетността към началото на 2015 година агенциите бяха изпълнили 96% от действията, които бяха възложени в пътната карта за общия подход към управлението на европейските институции, което е свидетелство за привързаността на агенциите, на техните служители към постигането на задачата за високо качество и ефикасност на нашата работа reflects fully the sentiment expressed recently by Vice President Georgieva when she... И това е съзвучие с наскоро казаното от заместник-председателката на комисията е, Георгиева, мисъл, че европейските агенции са като бързи пъргави катери, които са способни е, мигновенно да се приспособяват към променещите се потребности. Агенциите се контролират от Европейската комисия, отчитат се пред управителни съвети и бюджетния орган. Фактически ние се отчитаме пред три различни органа и то така подробно, както никой друг съюз. Що се отнася до 2016 година, за трета поредна година проекто бюджетът се основава на известието на комисията от юли 2013 година, е, което включва е, съкръщаване на персонала с 10% до 2018 година. През 2015 година 57% от агенциите, като изключим новосъздадените, са изпълнили договореното 5% съкръщаване на списъчния състав, което свидетелства за готовността на агенциите да работят в тази посока. Остават още три агенции, които съвсем скоро ще постигнат 5% съкрещение до крайния срок. Тези съкрещения са част от междуинституционалното споразумение и такива съкрещения се искат по-отделно от всички органи и институции на Съюза, но предложението на комисията третира агенциите, така да се каже, колективно, за да може да се прехвърлят щатни бройки между агенциите. Междуинституционалната работна група 2 бе създадена, за да оцени отделните потребности на всяка агенция. Независимо от това, последното предложение на комисията все така се основава на общо преразпределение на агенциите за 2016 година. Of most agencies. To our knowledge, there is no fixed date for the next meeting of the institutional working group не е определена дата за следващото заседание на междуинституционалната група, макар че се очаква това да стане през септември. И тя не е заседавала вече от 15 месеца. Значи още 5% съкръщение на служителите през 2016 година, без междуинституционалната група да е заседавала и да е отчела резултатите, е откровено казвам, да бъдем изправени пред свършен факт. Ние смятаме, че един мораториум върху по-нататъчните щатни съкръщения би било нещо далеч по целесообразно Предвид това положение, агенциите естествено са обезпокоени и настояват междуинституционалната работна група да заседава за пореден път, колкото се може по-скоро. Освен това, е, имайки предвид, че агенциите, някои от тях, се финансират е, чрез собствени приходи от такси и наймат е, персонал отвън на граждански договори, прилагането на същия аршин за щатни съкръщения и към тези агенции – не е логично. Бихме искали също така да припомним становището на правната служба на парламента от месец юни 2014 година. А именно парламентът и съветът, според правната служба на парламента, следва да приемат планове за отделните агенции една по една, вместо те да бъдат групирани. Това, че агенциите са се организирали в мрежа, не значи, че те са станали по-малко независими юридически субекти с е, по-малко специфични потребности. За съжаление, щатните съкръщения все по-голяма степен ще повлияят върху начина по който агенциите изпълняват мандата си, върху дейностите им и върху продукта, който могат да предложат на заинтересованите. В това отношение има много примери. Но аз бих искал да се спра на два. На две агенции, чието директори са тук примери за отрицателното въздействие на тези по-нататъчни щатни съкръщения. Първо Евроюст ще трябва да намали капацитета си за е, е, е, разработване на новите заплахи, в това число джихадизъм, контрабанда на хора. На второ място ЕКА, Агенцията за химическите вещества, която е натоварена с наблюдението на биоцидите, комисията предлага 25% намаляване на персонал до 2016 година, който се занимава с това законодателство. Далеч свръх първоначалните показатели. И естествено това ще повлияе върху способността на тази агенция да си върши работата, която й е възложена. Колегите тук могат да дадат допълнителни примери. Агенциите следователно призовават бюджетния орган да преустанови по-нататъчните щатни съкръщения, докато междуинституционалната работна група не вземе решение за по-нататъчните действия. Вие ще трябва да решите, но ние настояваме да вземете решението именно така. Агенциите също така ви призовават да измените устройствените планове на агенциите, които вече са постигнали 5% щатно съкръщение в съответствие с междуинституционалното споразумение. И ние сме ви предоставили тази информация, кои агенции са изпълнили. Европейските агенции настояват за бюджетна гъвкавост, за да могат да все така да удовлетворяват потребностите на заинтересованите страни. Като тази гъвкавост, разбира се, ще остава изцяло в пределите на бюджетната неутралност. И още нещо. Агенциите на ЕС рядко биват питани, когато се обсъждат важни за тях въпроси. Два примера. Имайки предвид, че около че агенциите, на агенциите пада около 13% от служителите на всички европейски институции. Европейските агенции разполагат само с един глас в комитета на служителите, което възлиза горе-долу на 1,5% от общия брой на гласовете, което ги приравнява, например, с е, Европейския омбудсман. И още нещо, в Сметната палата и комисията са се споразумели за сметка на агенциите двустранно тези агенции да възложат на външна аудиторска фирма дейността, която до сега е извършвана от Сметната палата и разбира се, изцяло попада в нейните правомощия, което е в пряко противоречие с възприятия общ подход на одитната дейност, извършвана от Сметната палата. И пак и в този случай позициите на парламента и на съвета не, не, не отчетоха интересите на агенциите. В заключение, агенциите са все така благодарни на Европейския парламент за редовната ежегодна покана, която ни отправяте, да кажем думата си в рамките на поредния бюджетен цикъл. Ние сме удовлетворени от това, че ни се дава възможност да допринесем със своята работа за благосостоянието на всички граждани благодаря ви. Що се отнася до междуинституционалната група, тя по принцип би следвало да се седава на 15 септември. Това е информацията, която получихме вчера във връзка с едни тристранни разговори с седалището на съвет. Сега, другите ваши двама колеги е, имат ли нещо да добавят? Господин Авромополос, господин Аршамбо. Нямате. В такъв случай ще дам думата за господин Гайер, който е нашия постоянен докладчик за агенциите. Благодаря, господин председател. Благодаря на агенциите, които днес преди обед са тук за разговор с нас. Благодаря и на колегите, които проявиха интерес и показаха колко е важна тази дискусия с участието и присъствието си. Двамата генерални директори на тройката са тук. Всъщност, след като и те не казват нищо повече, очевидно групата работи в дух на съгласие и съгласува действията си. Е, това естествено означава и е, много подготовка и усилия предварително. Много важно е, е как точно ще подходим сега към въпросите, които вълнуват агенциите е, струва ми се, че е, така, нещата малко могат да се сравнят с е, средновековието, защото понякога и ние действаме по същия начин, както през средните векове, когато нещо е не е съвсем удобно, но и същевременно сложно за решаване. Така, дайте да го заобиколим. Добре, само че ние не, не сме средновековна династия и не можем да си позволим такова нещо и така трябва да се обърнем към проблемите на агенциите. Имаше доста бурни дискусии как точно ще се създават от тук нататък добрите условия на работа, как ще се създават и необходимите нови агенции, да кажем агенцията за Безопасността на храните според Берлускони трябваше непременно да бъде със седалище в Италия, защото там е, са, така да се каже, е, основите на е, храната и на хранителните продукти и така нататък. Добре. Но тъй като познавам до някъде Берлускони. Е, предполагам, че той никога не се е занимавал всъщност истински с агенцията, независимо от това колко държеше на седалището. И така. А, ние а, и в, а, по отношение на СЕПО, трябваше на всяка цена да се борим а, и имаше идеи е, да, от седалището да бъде в Хага, защото там е и Европол и има много допирни точки. Трябваше двете е, агенции да работят в тясно сътрудничество и в близост помежду си. Но колегите от комисията Либе пък настояваха да бъде в Будапешта. Може би някой, да кажем, колегата Кастро би желал това да бъде в Северен Рейн, Вестфалия, но, но в крайна сметка, ето, не, не, не можеше да се докаже такава потребност, но в крайна сметка агенцията отиде в Будапешта. Наистина в парламента се мисли естествено и за създаване на нови агенции. И има естествено веднага желание, дайте агенцията да бъде в моята страна, нека там да бъде седалището. В е, собствената страна е по-удобно да има някакви е, организации, агенции на е, Европейския съюз, но нека да имаме предвид, че нещата не се свеждат единствено до средства и до пари, а и до престиж, но естествено това означава и привличане и на работни места, и на средства. И така, нека да кажа още нещо е, е, в резултат на разговорите с агенциите. Е, с повечето от тях съм разговарял, с представителите им, знае, че те се справят с задачата да съкръщават персонала. Естествено, има и случаи, в които, да кажем, нещата се изнасят, прослуват и аутсорсинг. Една част от задачите трябва просто да се е, възложат е, навън, но е, в повечето случаи нещата с съкръщенията вече са, така да се каже, стигнали до пределите на възможното. Има немалко колеги, които казват, просто ако продължава така, няма да можем да си случим работата. Включително и колегите от Франкфурт твърдят същото. Така че, е, когато е, говорим за 5% съкръщение на е, щата, да, агенциите се опитват да изпълнят тази задача, която им е, е възложена от комисията и някои дори преизпълняват, така да се каже, е, съкръщенията, които са определени по комисията и то пак е, не по собствена воля, защото комисията някак си им внушава, че би трябвало да съкратят повече. Ето, вчера имахме разговори с представители на Европол и за бюджета за 2016 година се оказва, че на три допълнителни е, места, работни места трябва да бъдат съкратени. Това е ситуацията. Е, съвета най-вероятно ще заличи. Обаче е, това е искане на комисията. За мен поне не е съвсем ясно защо трябва да се съкръщават тези 5% навсякъде във всички агенции Съвета също твърди, че не знае защо се възлага една такава глобална, така да се каже, задача на всички агенции. Е, според мен трябва да се подхожда индивидуално. Е, така че моят съвет, моята препоръка към представителите на агенциите е, е, когато имате проблеми, обръщайте се към Европейския парламент. Европейския парламент е този, който знае най-добре всъщност какви са вашите задачи, какви са вашите функции, какви са вашите проблеми и какви са и вашите възможности по отношение на финансирането. И, така, можем да се възползваме именно от този инструмент по за прехвърляне на щата. Стигам сега и до междуинституционалната работна група. Това е наистина сложно и мъчително начинание. Има е, хора, които си проявяват интерес тази група да продължи да работи е, и те са тук, в Европейския парламент. Струва ми се, че съветът не проявява чак толкова голям интерес към междуинституционалната група, а пък сега се обръщам към уважаемите представители на комисията. Да, вие с много усърдие, с много стрем подготвихте първото заседание, е, но нека е, този ентусиазъм продължи. За сега не го виждаме обаче. Нека да кажа, е, че в тристранните срещи на трите институции трябва да решим при всички положения въпросите Разграничени ли са задачите и функциите на агенциите добре един от друг? Има ли дублиране, има ли припокриване? Трябва да установим най-сетне съвсем ясно за какво става дума и да вземем решение. В крайна сметка не трябва ли някоя агенция да бъде изместена, така да се каже, прехвърлена или щата и да бъде отчасти прехвърлен в друга агенция. Европейският парламент виждат задачите на агенциите. Немалко хора почват да събират информация, но тя е доста бегла, доста повърхностна, е, понякога и тук, като че ли, е, така да се каже, интелектуалния капацитет не ни стига, за да се задълбочем задълбочим навсякъде, но при всички положения, преди да се стигне до страшния съд и преди да решим е, точно е, и да отсечем е, е, какво ще се случва с е, щата, би трябвало естествено да е, се събере между институционалната група. Това е моето мнение. Благодаря, господин Гар. Преди да дам думата на нашите колеги, които желаят да се изкажат, трябва да посоча, че господин Гайер е нашия постоянен докладчик. Разбира се, можете да си представите, че е, някои от е, агенциите предприеха усилия в е, групата, която вие представлявате. Може би е имало някакъв дебат, господин председател. Est-ce qu'il vous arrive de penser qu'on pourrait fermer вие смятате ли, че тези агенции трябва да се затворят или да бъдат преструктурирани? Наистина този въпрос е, според мен, елементарен за председателят на агенциите. The, the question is... Не съм сигурен, че разбрах добре въпроса, който ми бе зададен. uh, може би съм се изразил uh, неправилно господин Гар каза, че закриването на агенциите не е табу и моя въпрос е смятате ли, че те могат да бъдат закрити? Network, we have said that uh, in our meetings with all the institutions, we don't create... На срещите ни с е, е, институциите е, винаги е ставало дума за това, че не ние сме създавали агенциите. Институциите взимат тези решения в зависимост от потребностите. Така че е, законодателят в крайна сметка е, трябва да е, прецени дали тези е, агенции, които съществуват в момента, действително са необходими и трябва да продължат да съществуват. Е, но е, това, което е, можем да направим в момента е да вършим работата си съвестно и да се опитваме да предлагаме в някои случаи да се спре с съкръщенията или да няма промени. Да, разбира се, но Нека да си представим, че може би е, бихте си помислили, че е, политическите среди в даден момент ще вземат е, някакво решение и няма да бъде толкова лесно да бъдат закрити тези агенции. Това е много трудно решение винаги, но както и да е, политиката означава и кораж. Сега давам думата на господин Сарвама. Благодаря, господин председател. Благодаря и на уважаемите представители на европейските агенции. Моето лично мнение е, че работата, която вие вършите е много важна и е, необходима. Много уважавам усилията ви. И е, бях и е, докладчик и докладчик в сянка по освобождаването от отговорност на агенциите и през 2012 година и преди това. И е, винаги съм изразявал моето уважение към работата на агенциите. Е, проявявам е, е, така склонност да приема вашият подход, е, е подхода, който вие предложихте в е, е на вашата презентация. Няма да бъде грешка. Но естествено в бюджета има една определена логика. Мораториумът на определени разходи не означава, че няма да има растеж на бюджетните средства каква е в крайна сметка задачата, е, каква, е, е, какви ще са средствата и бюджетните кредити, които ще се отпуснат и субсидиите от бюджета, зависят естествено от функциите. Комисията и Европейския парламент и съветът, надявам се, ще поемат своята отговорност – тъй като и те са учредителите, те са бащите на тези агенции. Но за да се вземе правилното решение, трябва да се направи един точен анализ на а, потребностите, на истинските потребности и от тук вече ще си отговорим и на въпроса а, какви са а, нуждите от агенции, кои са действително необходимите и полезните агенции. И така, повтарям и подчертавам. Не е ваша грешка, че сме стигнали до тук, където сме. Наша отговорност и наша задача е да прегледаме бюджета, естествено. Но смятам, че дискусията, която водим в момента, ще ни помогне да вземем правилното решение. Господин Манка. Дякуем, пан председа. Дякуем, агентура. Благодаря, господин председател. Благодаря на агенциите за това, че посочиха е, къде точно са проблемите от една страна във връзка с финансирането и от друга страна във връзка с е, служителите. Е, естествено, че и комисията също се занимава с различни задачи, изпълнява различни функции и агенциите са е, много важен помощник на всички нас. Е, въпросът е не да натикаме, така да се каже, агенциите в ъгъла и да им се караме, а да видим е, какви са реалните потребности. Необходим е естествено качествен одит, който ще ни помогне да постигнем ефективност по отношение на функционирането и на агенциите. Този надежден одит ще помогне и на самите агенции. Може би резултатът от одита ще е, бъде положителен, така да се каже. Е, е, аудиторите ще кажат, няма, няма причина и няма основания да се съкръщава щата. агенцията обаче, ако правилно съм ви разбрала, плаща за външния одит, дори когато той се извършва от Сметната палата. Нали така? Благодаря. Следващият оратор. Благодаря ви. and the point I wanted to make is perhaps... Бих искал да кажа нещо по отношение на бюджета на агенциите. може би бихме могли да направим нещо повече за видимостта, за прозрачността на агенциите и техните бюджети най-вече. Струва ми се, че в това отношение може да се желая повече най-общо мога да кажа, че а, е, във връзка с а, е, увеличението на а, е, бюджетните средства, включително и на щата, можем да кажем, че до 2013 година ръстът е значим и това до някъде обяснява и е, последвалите съкръщения. 2016 година отново ще има известно е, увеличение в ако разглеждаме агенциите като цяло. Естествено, 5% е, би трябвало да не се надвишават за момента. В някои случаи може би има основание за а, това да помислим дали не трябва да обединим, а, а, да кажем, две агенции или най-малкото, ако не ги обединим изцяло, поне да а, помислим за някакъв механизъм за споделяне на определен вид услуги, за общо ползване на а, определени е, услуги, които се предлагат от дадени служби, да кажем. Как точно е, обаче е, изразходват агенциите бюджетите си? Дали има остатъци? Как е, стоят въпросите с преноса, с прехвърлянето на суми в бюджета от една агенция към друга или от една е, груп, година в друга? Това е вече друг въпрос. Госпожа Гресле, както и НСКР каза, аз бях член на една група, която се занимаваше именно с агенциите и действително положихме много усилия и труда бе огромен. Имаше е такава копчина от документи, трябваше да ги обработим всичките. И след като ги е, проучихме внимателно, е, е изготвихме един документ, е, в който имаше и някакви препоръки, но нищо на практика не се е, изпълни. Да, няма да занимавам сега е, в новия парламент и новите колеги с всичко това, но е, според мен това е една драма е, наистина на европейско равнище. Е, е, много ви моля, прегледайте отново е, този документ, който е резултат от работата на една цяла работна група. В него може би ще намерите все пак нещо полезно и ценно. И още нещо. Е, агенциите, според мен, с основание се оплакват, че сме ги създали, но след това пък не искаме да ги финансираме или поне не ги финансираме в достатъчна степен. Нека да направим обаче една разлика между агенциите, които действително имат съгласно европейското законодателство съвсем ясен мандат и другите агенции, които имат най-така общо казано само задачи във връзка с наблюдението и статистиката. Ако погледнем изобщо кой какво прави и кой колко прави с колко души, ще видим, че две отделни агенции в крайна сметка се занимават с професионалното обучение. Едната отговаря за професионално обучение и образование вътре в Европейския съюз, другата извън Европейския съюз. Ако продължим така, действително няма да сме много правдоподобни и достоверни. И може би агенциите биха могли също да кажат какъв, каква е альтернативата на хоризонталния подход при съкръщенията, защото Инак просто няма да имаме никакви шансове. Дори агенцията, която се, се изгражда във Франкфурт, има е, проблеми и е, като че ли много други също е, ще бъдат е, е, жертва на канибалите. Е, кажете вие, в крайна сметка, какво е разумното според вас? Е, какво бихме могли да направим, за да е, отговорим действително и на вашите очаквания? Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Давам думата на господин Делано. Да, господин председател наистина има подобна проблематика. Аз също бях конфронтиран с нея. Тези агенции са създадени за да се управляват сложни неща с необходимата гъвкавост. Те са създадени в даден момент, защото трябва да бъдат да бъде отговорено на определени нужди, след това възникват нови нужди и възникват нови агенции. Така че аз мисля, че трябва да се зададем въпроса как да реорганизираме тези агенции. Аз е, споделям гледището за е, споделяне. Аз споделям и мнението да бъдат реорганизирани агенциите и е, тук вече ще трябва да си помислим за управлението на персонала. Аз мисля, че днес е, има доста неща, по които трябва да си помислим. Това, което мога да кажа, е в рамките на възможното. Да. Госпожа Вана е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз е, сега искам да защитя агенциите. За от една година съм член на парламента и може би нямам достатъчно опит, е, както преждеговорившите. И тези хора от дълго време се занимават с темата. Аз, е, може би, съм а, проследила и твърде малка част от дебата зад кулисите, но това, което мога да кажа е, че в тази една година, от която съм член на Европейския парламент, а освен в тази комисия членувам и в три други, в тези комисии, както каза господин Гайер, има много високо ниво на активност на агенциите и това помага много на моята работа, именно като нов депутат и това до голяма степен повлиява и вземането на решения от мен по определени теми. Само е, някои примери ще посоча. Ще посоча две, с които работя по-често. Това са Агенцията по основните права и Агенцията по е, равното, равенството между половете. Е, те предлагат много проучвания, много голяма експертиза, така че преди да си помислим дали да закрием агенциите, искам да си помислим как да направим работата на агенциите по-добра и по-ефективна в посоката, която беше очертана от някои от преждеговорившите. Аз искам да се присъединя към онези, е, които посочиха синергийните ефекти. Трябва да ги търсим в сътрудничеството с агенциите. Аз е, съм посетила лично две или три агенции и установявам, че има много високо ниво на сътрудничество по въпроси и теми, които които се припокриват. Може би тук ще трябва да извършим някои подобрения, но със сигурност има агенции, които е, Ситуацията с персонала е добра, при други обаче е доста сложна, така че задачите, които са им поставени, те трябва да ги изпълнят през следващите години, а точно това им пречи, така че нашата комисия трябва да подкрепи работата на агенциите и мога да кажа, че това е в наш интерес като депутати. Благодаря. Няма други желаящи да вземат думата. Е, е, господин Малдес беше поставен един въпрос. Е, когато една агенция се установява в дадена страна, тогава страната сключва споразумение за седалище на агенцията с цел да се улесни установяването на тази агенция там и установяването на нейните служители, които не са хора, които постоянно препивават там. Например, Frontex винаги са подписвали споразумение за седалище с Полша, защото Фронтекс имат седалище във Варшава. Има ли е, систематично при другите агенции подписване на такова споразумение за седалище? Ако не е подписано такова, това означава, че сътрудниците, които не са граждани на страната, не са постоянно установени там, имат трудности по отношение на деца, семейство и така нататък изобщо трудности с установяването си там. Така че можете ли, господин председател, да кажете нещо по тази тема и а, а, аз е, имам впечатление, че на срещата преди една година бяха показани някои от нещата, но няма напрата. Как бихме могли да се справим с тази ситуация, защото е, бруталното прилагане на тези 5% като че ли не е нещо добро и как бихме могли да екстернализираме е, определени функции и е, тук е, трябва да вземем предвид е, реалността, трябва да имаме точна визия за добавената стойност от всяка от тези агенции и също така трябва да имаме предвид е, потвърждаване на мисията на тази агенция. Агенцията може да бъде полезна в даден момент, може би след 10 години няма да бъде толкова полезна, но трябва да имаме смелостта да поставим под въпрос съществуването. И аз мисля, че няма голям напредък и в перспектива междуинституционалната среща на 15 септември. Е, на тази среща трябва да бъдат обсъдени редица елементи и това трябва да позволи да бъдат взети решенията. Господин председател, давам ви думата. Благодаря, ще започна с последният въпрос за седалищата. Това отчасти бе обсъдено на предишното заседание на междуинституционалната група. Малко са агенциите, пет или шест, ако правилно си спомням. които имат сключени договори за седалища, така че в бъдеще няма да има такива проблеми. При новосъздаваните агенции ще има също такава клауза. Ние сме напълно прозрачни е, и е, всеки оправомощен орган естествено има възможност е, да получи информацията за всички наши бюджети, отчети и така нататък. Докладите се изпращат не само до съвет, комисия, парламент, но и до държавите членки. И това означава на практика, че 50-60 е, души е, в агенциите в рамките на съответния орган на нашата мрежа може да ви предостави или да ви помогне най-малкото да получите желаната информация. Много ви моля, възползвайте се от е, тази възможност, защото тя предлага действително добавена стойност. Прегледайте още веднъж и е това, което сме подготвили за днешната ни среща в резултат на годишната среща и като подготовка за годишната среща. Всъщност там ще видите всичко как е подредено и по приходи, и положителни моменти, и слабости и така нататък. Ние Предлагаме тази информация не само за нашите агенции и за техните служители, те е, не са никак малко наброи, но и за всички вас. Повече от 300 са документите, които са публикувани миналата година, които са на разположение на парламента, да кажем, за прилагането на механизмите за гарантиране на заемите и така нататък. Всичко това е подготвено именно от агенции. Ние подготвяме тези публикации. Те са на разположение на всеки, който желая да ги прочете. Как да станем по-ефективни, как е, евентуално да ползваме, така да се каже, определена обща структура или услуги това естествено трябва да се обсъди с е, генералните директори, е, но това споделяне на услуги, е, споделените дейности, господин Вон говори за тях, да, ние, ние сме наясно, че има възможност да предприемем нещо такова. В крайна сметка, мрежата от правна гледна точка не съществува, но ние сме я създали неформално като платформа, за да обменяме помежду си мисли и информация, за да общуваме във връзка и с предстоящи дискусии с парламента и естествено бихме могли именно по този начин да организираме и някои общи действия и споделено ползване на услуги но не сме толкова наивни да вярваме, че всичко би могло да се разделя и споделя. Външният одит се извършва от външни аудитори, но ако действително тази услуга трябва да се заплаща, нещата се осложняват. А сега, по отношение на 5%, ние сме се е, задължили, ангажирали сме се да изпълним е, тази задача с съкръщенията. Е, бихме желали обаче да бъдем третирани по същия начин, както и всеки друг орган на европейско равнище. Ние имаме бюджетна автономност. Е, е, обсъждали сме въпросите с е, комисията. Да, в органите има и представители на държавните членки и така нататък. Става дума за нещо съвсем простичко. Всъщност тези 5% естествено ще бъдат спазени, но не повече. Ако може, поне не е така глобално за всички. А по отношение на координацията между агенциите, е, трябва да кажем, е, че е, при повечето агенции, когато говорим за прехвърляне на суми от една година към друга в е, бюджета, това са единични, инцидентни случаи, ако става дума вече за някаква системна практика, естествено трябва да го обсъдим. Във всеки случай е, ние сме заинтересовани и е, сме поели отговорността си за доброто финансово управление на средствата. 95% е, от задачите възложени на агенциите, са изпълнени. Това не бива в никакъв случай да се забравя. Ние сме активи, ние е, работим е, в рамките на мандата на всяка агенция, ние предлагаме съответната информация, отчитаме се пред вас, докладваме, е, включително и в комисията, и пред е, бюджетния орган. Струва ми се, че това бяха основните въпроси. Благодаря, господин председател. Дали Европейската комисия не би могла да коментира чутото? Благодаря, господин председател. Първо бих искал да уверя агенциите, че що се отнася до Европейската комисия, поне те винаги са били и ще бъдат част от семейството, от общия европейски градеж. Е, и разбира се, е, Свидетелство за това е, че те се ангажират е, с е, щатните съкръщения от 5%. Сега, каква е, е предисторията на този така наречен пул, на, на това общо преразпределение на щатните бройки? Поначало е, някои агенции, в това число за регулирането на пазара или за убежището, трябваше да получат повече щатни бройки, вместо да съкръщават. Ето защо бе въведено това общо преразпределение. Освен това, не можем от друга страна да доведем до изчезването от щатна гледна точка на една или друга агенция. Ето защо ние казахме общо намаление от 5% и вътрешно преразпределение. Това не е особено оригинално решение, но ние така в Европейската комисия, в службите на самата Европейска комисия, е, решаваме въпроса за управлението на щатните бройки. Ясно е, че между институционалната работна група за агенциите е важен форум. Комисията винаги го е казвала. Е, съществува днешната система, тя няма альтернатива. Затова и прилагаме Нали? А бюджетът е, е такъв какъвто е и ние трябва да постигнем тези 5% съкръщения. Но от друга страна, комисията е готова да разгледа всякакви альтернативни начини, които биха могли да бъдат предложени за постигането на този резултат. Тук председателят на мрежата подсказа, че може да се преразгледа мандата на някои агенции, някои агенции да бъдат слети. Е, освен това, заместник председателката на Европейската комисия наскоро посочи, че за нея е особено важно да се следи натовареността на една или друга агенция и това как тя се справя с задачите си, за да е, е ясно отрано, ако се очертават някакви проблеми за недостиг на персонал. Сега, ясно е, че тази група е, има свой начин на работа с е, е, е, фишове, е, с е, готови щатни разписания и така нататък. Но пък има агенции, които се самофинансират. Те поначало не са изключени от междуинституционалното споразумение, но те, разбира се, имат своята специфика и биха могли наистина да имат повече външни служители, но, но всяка агенция трябва да бъде погледната по-отделно. Това е. Вярно е, че малко трудно се оказа да подновим работата на междуинституционалната група. Не на последно място и поради несъвместимостта на графиците от страна на Европейската комисия. Има двама заместник-председатели, които трябва да участват в работата на тази група. Но сега имаме вече насрочено заседание на, на дата през септември и се надявам междувременно да се генерират такива оригинални идеи, това число от мрежата на агенциите, благодарение на които да се намерят решения, съобразяващи се с ограниченията, но и даващи възможност на агенциите да се развиват и да изпълняват изключително важните задачи, с които са натоварени много от тях. Благодаря. Благодаря. А, тук малко напускам ролите си на председател. Ако ми позволите, бих искал така да се изкажа. Само финансиращите се а, е, агенции а, може ли да се смята, че доколкото те а, е, имат повече щатни служители или повече възможности да, да наймат служители, не биха могли и да увеличат финансовия си резултат. Тоест, уместно ли е те да бъдат разглеждани като всички останали? Но господин Гайер, вероятно, ще обобщи всичко, което и аз искам да кажа. Благодаря, господин председател. Наистина ще го направя. Това е много важна точка и аз си изпестих тези коментари в встъплението си, тъй като не исках да говоря много дълго или да не удължавам ненужно изказването си. При агенциите, които се финансират от такси, имаме един специфичен проблем, обаче те са добър пример за това, че при третирането на агенциите много често се прилага принципа на one size fits all, т.е. нещо, което да става навсякъде и това може би не е подходящия подход в случая. Много от агенциите са частично финансирани от индустриалните среди, защото европейските институции са им възложили функции, които те изпълняват в полза на индустрията, например сертифициране на медикаменти – или, например, сертифициране на химически препарати, Имам предвид и службата по марките в Аликанте, която се финансира изцяло от индустрията. Аз е, в случая споделям виждането, че индустрията плаща такси за предоставяне на услуга от страна на европейските институции и за това Ако бъдат принудени тези агенции да съкръщават персонал, ще се влуши качеството на услугите, което предлагат на индустрията, защото ще работят по-бавно. И това може би не може да се компенсира с IT мерки или с рационализация. Обаче индустрията, както казах, плаща такси и за това иска добро качество на услугите тези агенции, които се финансират от е, такси, е, да бъдат е, изложени на същия режим на персонал и този пул за пренасочване, това всъщност означава, че ние като че ли ще изискваме повече средства и ще струва повече средства на индустриалните среди, които заплащат таксите. Сега, когато става дума за службата по марките в Аликанте, регистрацията на марките като услуга добива все по-големи размери и всъщност там се получават, постъпват повече средства, отколкото са необходими. Може да се помисли за намаляване на таксите, обаче въпреки това ОХИМ, тази служба, оперира с много средства, милиони в трицифрено число. И тези средства не могат да бъдат използвани по друг начин, освен да се каже, че те просто са на лице. Те не могат да бъдат въведени в европейския бюджет, не могат да бъдат върнати на лицата, които са платили таксите. И сега държавите членки вече е, са склонни да споделят една е, доста странна идея. Те искат средствата да им бъдат е, върнати обратно, за да могат тези средства да бъдат използвани от националните служби за защита на марките. Е, и това са дейности, свързани с европейското законодателство. Това е прецедент, т.е. национални органи, е, на които европейските договори са им възложили функции, те изискват е, плащане за те, изпълнение на тези функции. Парламентът просто гледа безучастно. Това не може да остане така. Тези средства могат да бъдат оползотворени. Много хора са вложили много усилия, но тук вече, след като се генерират такива приходи, ние ще трябва да си помислим как да ги използваме. Това първо. Второ, синергиен ефект. Винаги, когато посещавам агенции, Чувам с радост, че има такъв синергиен ефект или е, се работи заедно, защото агенциите се намират в една страна или пък имат сходни функции. Например, някои агенции са изпълнили задачи свързани с разработка на софтуер. Моят опит е, че агенциите много интензивно работят в тази насока, така че бихме могли да проследим този процес. Аз е, не мисля, че всички възможности са изчерпани достатъчно. Бихме могли да продължим да следим този процес сега за сметната палата. Още веднъж, може би, не трябва да се изискват много усилия. Колегата Манка зададе въпрос в тази връзка. Сметната палата е извела одита на агенциите, възложене на частни организации и е, фактически те е, изискват заплащане за този външен опит защото е, всъщност е, това са външни външни организации. Е, при освобождаването от отговорност на Сметната палата аз отправих критика точно по това, защото аз мисля, че една европейска институция като Европейската Сметна палата не може да срещу заплащане да не изпълнява някои от своите задачи. Може би ще се очудите, или няма да се очудите, ако е, да речем е, одитът на Европейския парламент не се извърши от е, Европейската сметна палата, от PricewaterCoopers. Сега, искам да повторя, че задачите на агенциите са много специфични. Аз проявявам готовност да помогна да има справедливо отношение към тях. И накрая, уважаеми колеги, искам да споделя нещо във връзка с днешната дискусия. Най-добре похарченото евро в европейския бюджет не е еврото, което економисваме, а еврото, е, срещу което получаваме най-добра цена. И според мен е, не най-добрата агенция е тази, която трябва да се закрие, а тази, която е, дава най-висока добавена стойност за европейските граждани. Предоставянето на данните, аз искам да напомня, че апарт. Парламентът беше този, който постави изискване за надежни данни. Това не е задача на нашата комисия, но на други комисии. И те установяват, че е, когато е, тези данни се посочват, има разлики, тъй като държавите членки предоставят различни данни. И тук вече ние искахме да знаем каква е ситуацията в професионалното обучение в много държави членки и какво установи се, че не можем да направим единна оценка, защото няма единни изходни данни. На друго място тук се търсят подобни услуги и ние трябва да отговорим на потребностите на колегите. И не трябва да омалуважаваме тези потребности. Моето предложение е да оставим да работи между институционалната работна група. Разбира се, ако има неефективни дейности, това трябва да се игнорира. Вчера на трилога аз предложих да имаме е, малко повече работни заседания, за да може по-бързо да се стигне до резултати, които да помогнат е, във връзка с този бюджет и много от е, нещата, които обсъдихме тук, трябва да се включат и в работата на тази работна група. Аз ви Обещавам, че ще докладвам редовно, ще бъда по-кратък отколкото сега и е, приключвайки ще насоча вниманието ви към следното. Агенциите имат общо бюро в Бруксел. Много от нещата, което, които искате да знаете за работата на агенциите, можете да научите от това бюро, така че мога само да ви посъветвам, ако имате въпроси, да е, се обръщате винаги към това бюро, а да не чакате годишния дебат. Председателят благодаря на нашия постоянен докладчик господин Гайер за неговия личен ангажимент и за последователността и усърдието, което е вложил презентацията, която направи във връзка с проблемите, свързани с агенциите. Благодаря господин председател Валдес, господин Манапо, господин и също останалите, които се изказаха днес. Благодаря. Ние имаме важна среща на 15 септември и аз желая да можем да приемем този дневен ред и може би да проведем по-ясен дебат по определени проблеми и решения, които трябва да бъдат взети все пак е, има се предвид и специалния статут на самофинансиращите се агенции, защото там е, има потенциални ресурси, сега е, те да бъдат подложени на режима на другите агенции, това е малко успешно. Може би има правно основание, но това все пак не трябва да ни кара да вървим към абсурд и противоречия и е, може би трябва да се коригира правното основание, ако има нужда от това. Е, сега, е, има 4 или 5 е, агенции, които нямат е, споразумение за седалище и аз мисля, че е, това трябва да се постави на обсъждане в междуинституционалната среща. Така, това беше много важно съобщение, много важна комуникация. Комисията по бюджети и Европейският парламент е, наистина е, дължат е, това на агенциите. Уважаеми колеги, започваме или по-скоро продължаваме работата си днес след обед в 15 часа за е, публично изслушване на тема бюджета на Европейския съюз и малките и средни предприятия.